Уважаеми колеги, госпожи и господа, добре дошли на това изслушване, посветено на основните човешки права и големите информационни масиви. Лична неприкосновеност, защита на личните данни, недопускане на дискриминация, сигурност и правоприлагане – така наречените големи информационни масиви имат потенциала да донесат много ползи и възможности за гражданите, компаниите и правителствата. Стратегията за цифрово единен пазар на Европейския съюз отчита потенциала на технологиите, които се основават на данните и потенциала на услугите като катализатор за економически растеж. Големите информационни масиви не са ново явление, само че бързото развитие на новите информационни технологии, които са по-ефтини и по-достъпни, улесняват работата на компаниите и на публичните органи, които е, решават да преминат към техники на обработване, които са много по-съвършени, като използват, например, сложни алгоритми за свързване на лични данни и информация с цел да идентифицират модели, тенденции, да предсказват човешко поведение, е, свързано с различни категории от населението и всичко това се използва за много различни цели. Било то търговски, научни или цели на правоприлагането. Е, съответно, тук има много е, рискове, що се отнася до човешките права достъпността на данните, на тяхното обработване, анализирането им, различните заинтересовани страни, които събират, обработват, споделят тези данни. Е, всичко това води до е, използването на е, много неприемливи механизми и стратегии, които застрашават живота на гражданите. Различните органи и учени в САЩ, например, изтъкнаха рисковете, свързани с събирането на големи информационни масиви. Например, липса на прозрачност, дисбаланс по отношение на информацията, нелоялни заключения, дискриминационни процедури, отказ за достъп до застраховане, финансови продукти, образование или здравеопазване – Европейския съюз има правна рамка за защитата на данните, която се прилага за обработването на лични данни. Има едно решение, един пакет, който е прият. Това е регламент 2016-679, както и директива 2016-680. И тези нормативни актове дават нов набор от правила и принципи, свързани с техниките на обработка на данните, като идеята е да се осигури едно високо ниво на защита на гражданите, като им се дадат права, които са е, неотчуждаеми. Европейския парламент в своята резолюция от 10 март 2016 година, наречена към економика която да процъфтява и която да се основава на данните, подчертава, че защитата на данните и законодателството в това отношение е, трябва да бъдат технологично неутрални и да се прилагат към големите информационни масиви, които се събират в Европейския съюз. Днес имаме изслушване и то ще разгледа въздействието на големите информационни масиви или ГИС върху основните човешки права. Тук имаме различни гости, представители на индустрията, на НПО, на потребителите, на публичната администрация. Идеята е да получим различни е, гледни точки, да чуем различни мнения. Искам да благодаря на участниците, Искам да кажа, че в края на двете експертни дискусии ще има възможност за въпроси и отговори. Изслушването се излъчва по интернет е, и изказванията на всички ще бъдат записвани. Естествено, има и превод е, на доста езици. Започваме с първата експертна дискусия. Тя е посветена на търговското използване на големите информационни масиви. Сега ще говорим за общото виждане относно тези информационни масиви и възможността за защита на данните. Е, след това ще разгледаме основните права и въздействието на тези информационни масиви върху основните права. Ще чуем гледната точка на индустрията и на потребителите и накрая ще чуем и комисията. Първо ще дам думата на представителя на Европейския надзорен орган по защита на данните, господин Кристиан Дакуна, който ще ни даде информация относно общите аспекти на големите информационни масиви. Имате думата за 10 минути. Благодаря. Леко съм простинал, така че извинете за дрезгавия глас. Благодаря а, за поканата да бъда с вас днес. А, наистина много навремене е тази инициатива от, а, на този, тази комисия. Ако обичате втория диапозитив. Ще започна с а, няколко разсъждения по това какво означават крупните, големите а, масиви данни и защо а, е необходим орган за защита на тези данни. А, по отношение на технологията, крупните данни, големите масиви се свеждат до ширина на диапазона за трансмисия, време на съхраняване на данните и обем Важно е да се разбере, предсказва и е, определя човешкото поведение. Така че е, тези данни, тези масиви са система на, за вярване. За вярване, че тези масивни бази данни могат да решат всякакъв е, социално-економически проблем. В резултат на това те могат да се предават е, моментално и да бъдат съхранявани за неопределен срок. Е, и е, ако е, интернет беше една държава, например, това ще е 12 най-голям потребител в света, някъде между Испания и Италия. Всеки път, когато се използва безплатна онлайн услуга, има 50 видими е, трети страни, които следят е, е, поведението. И така че проследяването в смисъл на Брушнаре е всъщност един е, бизнес модел в интернета. Това е само върха на пирамидата. Е, има много върха на айсберга. Има много взаимосвързани е, е съоръжения и е, техния брой ще нарасне на 25 милиарда 2020. Участванията от, на акционерите е, е, всичките данни, които се събират е, по интернет, интернет на нещата, да бъдат, проследя, да бъдат е, осребрени. Е, тези крупни масиви, ако, ако бъдат прекъснати тези крупни масиви, спира потока на данни. Следващия диапозитив, е, диапозитив. Защита на данните в Европейския съюз винаги е имал две цели. Да е, насърчава, е, стимулира потока на лична информация, като същевременно съхранява правата на лицата. Би трябвало да не се блокират, обаче това съображение трябва да блокира технологии и нови апликации новите регламент за защита на данните, полицейска директива, според нас, е, е, постигат, е, служат на тези двойна цел. Но интелигентният изкуственият интелект, роботиката, машините езици и всичко това оказва натиск върху и влияе върху необходимостта да се опазват по-зорко данните, личните данни хората започват да се запитват да се запитват е, дали е доминиращата е, мощ на някои компании в е, цифровото пространство особено е достатъчно здравословно. Тези същи хора, които са за такава взаимосвърженост, се боят от цифровия дисбаланс. Именно от години вече комисията в Европейския парламент се бори срещу тази дискриминация на цифровите пазари в е, е, изследвания в щатите сочат, че мнозинството от компаниите, е, е, повечето от хората няма доверие на, на компаниите, е, когато е, всъщност се ползват, е, когато ползват услуги е, по интернет. Е, Хората се притесняват, тъй като основните им интереси е, и е, признаване основното законодателство на Европейския съюз всъщност са разклатени. Първо, част от личното пространство си остава е, универсална стойност. В противен случай няма да има пазар за тъмни очила, бикини и завеси. Повечето от нас обаче, които са от по-старото поколение, това е ново явление. Е, принципите за защита на данните са заложени в е, е, хартата, случително съгласие за вземане на данни, за срок за съхраняване на данните, данните яснота за това кой ги държи, кой ги контролира, отговорности в това отношение, използване на данните само за конкретната цел, за която са събрани. Всички тези принципи оказват особен натиск върху цялата система на ползване на данни. Тези технологии правят практики, е, обаче понякога са несъвместими с е, принципите за защита на е, данните и трябва да се съпротивяваме, да им се съпротивяваме. Но понякога европейският Агенция за защита на данните всъщност търси друг подход тук нещата опират и до свободата на израза, т.е. свободата на избора на съдържание, което да получаваш тази година споровете между е, фалшивите новинарски е, сайтове не е, поставят сякаш на първо място свободата на изразяване. Е, недискриминацията е, се свежда и до това хората да избират услугите, е, с които разполагат, включително кредити, осигуровки и така нататък. Тук е, е, принципа на Адам Шмидт се замества с нови принципи, свързани с крупните масиви. Смятаме, че това, което, с което разполагаме, не е достатъчно за опазване на данните. Имаме е, системи за защита на данните, които включват ориентирани към бъдещето правила, но би трябвало да се наблегне и на прилагането, прилагането от е, съответните органи. Отчетни е, контролиращи органи в европейските институции, овластени лица, е, например лица в е, системите за управление на е, информацията. Е, това е, е са елементи от е, новата инициатива. В нашето становище през септември се опитахме да обединим всички тези елементи и да видим каква е връзката между проследяването онлайн монопола и е, е, големите масиви данни и необходимостта да се излезе от тази разпокъсаност и да си отделните институции да си помагат и да си допълват. Защото целите са общи. Добруване, предотвратяване на, на зловредни действия и изграждане на доверие. Е, би трябвало да се съхраняват лични данни, да се набират е, лични е, данни, без обаче да се накърнява свободата на индивида. В светлината на някои решения на Европейския съюз, Европейския съюз през 2014 и дискусията, която последва, би трябвало да ни послужи за размисъл. Не би трябвало е, някои положения е, да дават възможност на хората да се изолират и да е, подбират информацията селективно. Би трябвало да има съответните спирачки взаимни. Ако на един, на, например, хората могат ли да избират свободно най-постоянно най-популярните услуги, е, без да бъдат проследени, когато е, използването на тези услуги е, са подчинени на не подлежащи на, на договаряне условия има ясна дисбаланс на властите в това отношение. Европейския съюз, колкото повече хора ползват една услуга, толкова по-ценна става тя и толкова повече е, допълнително хора се биват привлечени към нея. Ето защо има социална и професионална цена на неползването дадена услуга е, хората може би са е, ползват някаква онлайн услуга, която се превръща е, жизненно важна за тях. Е, е и е, това води и до е, пристрастяване. Е, е Европейското сдружение на е, органите за защита на данните призова към повече сътрудничество и взаимно доверие тези агенции, които желаят да бъдат, да участват в една цифрова клирингова къща, е, това може да е мрежа, в която да се учат е, полезни уроци и да се е, съчетават факторите конкуренция, защита на потребителя, и бихме искали да има конструктивно пространство в веб е, е, пространство, където хората са свободни е, и не трябва да плащат, за да ползват правото си на свобода на изразяване. Смятаме, че е време за действие непременно са необходими нови средства, но разбира се, трябва тяхното взаимосъчетаване и ползване да бъде подобрено. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега ще чуем експерти и потребители. Господин Люке Ристер представлява едно дружество и ще говори за гледната точка на търговските дружества по отношение на обемните масиви данни. Благодаря ви и благодаря от името на фирмата BND. Аз съм един от менеджерите на Big Data Analytics в Benelux. Ще излязат слайдовете. Okay, it's coming up. Uh, I can briefly present already the, my company. So uh, we are um, a provider. Ще представя фирмата. Ние сме доставчик на услуги в сферата на информационните технологии. Ще видите слайдовете, но през това време ще продължа да говоря. 2500 консултанта имаме, които работят по цял свят. Е, предлагаме услуги, свързани с данни. Събираме данни, изграждаме решения по цифрови канали. Когато говоря за данни тук, може да преминем на петия слайд направо. One more. Please. Още един. So, like I said, we a new business by Както казах, е, изграждаме нови бизнеси, събирайки данни, като насърчаваме сформирането на решения и взаимодействие посредством цифрови канали. Говоря за данни, не наричам тези данни големи обеми или малки обеми. Това е нашата ниша и в нея сме специализирани. Има много инвестиции от обществения и от частния сектор. Целта е не само да събираме данни, а да вземаме по-добри решения. Защото искаме да дадем по-добри решения на клиентите и потребителите. Ето ви списък с някои от клиентите ни. Работим активно в финансовия сектор. А, там Защитеността на данните е нещо много важно, както и жизнения цикъл. Работим с Министерство, например Министерство на финансите в Белгия, за предотвратяване на измами. Използваме статистически модели за предвиждане на евентуални избягвания на данъчното облагане, което е само от полза за белгийското общество. Следващия слайд. И така, много бързо преминах през стъпителните думи, за да кажа нещо по-конкретно като експерт. Има голямо увеличаване на търсенето на данни, най-общо погледнато. Не ги наричам големи масиви или малки масиви от данни. Това увеличение е съвсем очевидно. Вижда се, че потребителите променят поведението си. Те искат да се либерализира начина, по който се използват данните днес. Освен това, има и голямо увеличение а, е, на потребността за съхранение на данни, тъй като дружествата излизат със все повече данни. Трябва и да ги съхраняват някъде и това е нещо ново. Преди година-две нямаше такава потребност. Дружествата а, е, съхраняваха само важни за тях данни, а днес се пази всичко. Защо? защото искат да са готови за бъдещето и за днешния ден. Има много а, големи примери, като например Амазон, които почнаха преди 5-6 години да го правят, като използват съхранение на цялата информация, мислейки, че това може да им помогне в някакъв момент. Много от фирмите следват а, точно този подход. кръстосаното съчетаване на данни също е много важно. Т.е. не става дума само за данните на едно дружество, а за всякакви видове данни. Обществени, свободно достъпни, дори а, агрегирането на данни или веб скрейпинг. Те могат и да си играят с данните и има голяма скорост на набирането на данни, свързани уреди, IoT и така нататък. Затова сме сложили и плюс тук на нашия бизнес, тъй като така се отварят много нови възможности за работа с други дружества. На следващия слайд пък съм изброил някои от евентуалните пречки, които могат да възникнат. На първо място, погрешно тълкуване на нормативната уредба. Клиентите говорят, например, за регламента защита на данните. Искат за това нещо да им се каже. Някои разбират какво означава защита на данните, други не. Това за нас е пречка. Също така непознаване или невисока компетентност. Някои фирми, дори в частния сектор, нямат достатъчно ресурси, за да се справят с тази промяна. Нещо се отнася до системите, а до спазването на законодателството. Дори правните им модели нямат достатъчно кадри, които да могат да се справят с модела uh, governance by design или управление по поръчка. Има също така много наследени системи, които все още не са сменени. Да речем, събирани са данни 20 години, Моята фирма също 20 години работи, има много данни, които някъде стоят и никой не знае какво се крие зад нея. Има много неизвестни, най-общо казано, не само за регламента, но и за това, как да се създаде управлението на различните схеми данни. Това управление трудно може да се приложи на практика, тъй като няма структура, която да се заложи. Много фирми искат да започнат да спазват законодателството или да работят законосообразно, но един вид на принципа да хвърляме вода в огъня, който вече гори. Но не мисля, че този подход е добър. Следващия слайд. Стриминг или проекти IoT. Занимаваме се с това. Свързани уреди, огромни масиви данни, социални мрежи, съчетаването на всичко това, агрегирането на данни, след това дълбочинно учене и изкуствен интелект. Мисля, че това бе въведено в някакъв момент. Говорим за статистически модели, които могат да обработват огромни масиви данни без човешка намеса. Компютрите да започнат да мислят сами по себе си и да създават нови ценности с данните. Има различни услуги в цифрови облаци, за нас понякога това е доста тежко, тъй като има много дружества, които предлагат услуги в цифров облак и е трудно да се управлява това. Освен това, се премина... данните преминават през обществени мрежи, за да стигнат до тези цифрови облаци. След това блокчейн или блокови вериги, които революционизираха финансовите услуги. Следващия слайд. Какви са основните въпроси? Как да се операционализират процесите, свързани с обработката на данни и събирането, след това най-добрите практики на изграждане на модели, управление по конкретен проект или какъв е най-добрият път напред, след това общността, свързана с данните и защитата на данните, срещи, групи за подкрепа. И мисля, че частният сектор би искал да има повече такива групи, да има такива изслушвания в по-неформален вид на неформална среща, където може да се говори по наболели въпроси. И накрая стандарти в тази сфера – какви са те и как се спазва законодателството. Какво ни безпокои? че бизнеса може да излезе от Европейския съюз, имам предвид нашия бизнес, бизнеса с данните, може да има тайни проекти, проекти, които технически може би са реализуируеми, да, които да се направят в някоя организация, без органите да са запознати с това, и също така прикриването зад малки глоби. Ако наистина искаш да спазваш регламента за защита на данните, може да прецениш какви са глобите и така да скриеш измами зад някакви дребни а, такси, които ще платиш за нарушение на този регламент. Имаме и някои отговори на тези проблеми. Аз ще ви отговоря, ако ми зададете въпроси, тъй като ми свърши времето. Ако имате въпроси, моля, задайте ми ги. Благодаря. Thank you very much. Um... Благодаря за тази презентация. Следващия оратор е господин Дейвид Маркин. Мартин, той е представител на Бойк. Бойк е пък организация, която обединява по чапката си организации на потребителите. Благодаря. Аз нямам PowerPoint презентация, но съм си взел един приятел. This is uh, my friend Kayla. Това е моята приятелка Кейла. Някой вероятно се е виждали. Тя стана много известна. Това е така наречената свързана кукла – това трябва да бъде най-добрата приятелка на дъщеря ви. Може да разговаря с дъщеря ви относно това какво обича да прави, каква храна обича да консумира, какви животни обича и така нататък. Имаше едно проучване относно редица играчки и беше открито, че тази кукла изпраща а, е, информация до една компания, информация основана на гласовите данни на стотици хиляди деца. И тези гласови данни компанията използва за различни цели. Можем да използваме информацията, която събираме, за да създаваме и подобряваме продуктите, които произвеждаме за целите на маркетинга. Това е определение, което се дава от тази компания и съм сигурен, че тук става дума за големи информационни масиви. Кайла обаче може да говори и по други теми. Например, до каква степен обича филми на Дисни, значи това е и вече скрита реклама за пред децата. По този начин се нарушават много потребителски закони. Освен това, куклата може да бъде хакната и да се манипулира начина по който тя говори. Освен това, Кейла нарушава или по-скоро лансира стереотипите по пол. Тя изглежда като момиче, значи е насочена към момичетата. Можем да очакваме да има и робот, насочен към момчетата. Робота обаче не говори за дрехи като куклата Кейла или за прически, той говори за наука. Децата ви ще се доверят на Кейла. Тя идва с един така наречен семен филтър. Първоначалната и версия пречи да се използват думи като хомосексуален, бисексуален. Въобще тя не може да използва груби думи. Хетеросексуален и християнство обаче не са сред думите табу. можем да направим заключението, че ще се използват е, разговорите на децата с техните играчки, за да се създават такива неща като Кейла. Кейла показва как е, може да се манипулират тези големи обеми данни и какво може да се случи. Кейла вече е премахната от някои магазини за играчки в Холандия и Белгия и органите по защита на потребителите вече се занимават с нея. Ако искате повече информация за нея, винаги може да се свързат, свържете с мен или пък да намерите информация по интернет. Да се върна на големите информационни масиви. Няма съмнение, че има ползи от тях за потребителите и за обществото. Всички сме чували за това. Аз ще говоря обаче за тревогите, свързани с тези данни. Тревогите пък са свързани с личната неприкосновеност. Няма съмнение, че рисковете в тази връзка са много големи, невиждани до сега. Голяма част от данните, които се събират и които определяме като големи обеми данни, са лични данни. С други думи, това е информация за това, кои сме и какво правим и може да се събира всякаква информация и да се получава информация за това как живеем, какво обличаме, какво купуваме, кога нещо ни харесва, кога не ни харесва – всичко това се прави в крайна сметка да се окаже въздействие върху поведението на хората. Ние сме под постоянно търговско наблюдение. Постоянно сме обградени от интелигентни датчици и не само всички те събират подробна информация за нас самите. Вземете всички тези профили, които се създават, съберете ги с друга информация от други места, използвайте някакъв конкретен алгоритъм или някакъв вид изкуствена интелигентност, за която не знаем как работи и ще получите нещо съвсем ново. Какво може да се обърка? Ами много добър пример е, са така наречените фалшиви новини. Освен това ви препоръчвам един сериал, който се нарича Черно огледало. Това сега е научна фантастика, но може да даде много добра представа за това как ще изглежда бъдещето ни, ако не сме внимателни. Ако трябва да се върна към действителността, всъщност е, бизнес моделите по настоящем се основават на придаването на парична стойност на данните. И големите играчи знаят как да използват тези данни, как да предоставят съответно услуги, които да са насочени към нуждите на потребителя. Това звучи чудесно, но има и много рискове. Тези големи информационни масиви придават ново измерение на отношенията между потребителя и компаниите. Рисковете и тежестта се прехвърлят изцяло върху потребителя. Той не знае как функционира системата и не знае какво приема. Да вземем, например, сектора на застраховането. Може да не може в бъдеще да получаваш застраховка, ако не инсталираш черна котия в колата ти, която да наблюдава как шофираш или пък какво правиш. Е, или пък е, живото застраховане, което ще ви бъде отпуснато само ако имате кръчкомер. Много са примерите. Е, данните могат да се използват, за да се предоставя на подобен клиент като вас самия същата услуга или пък да му се отказва същата услуга. С други думи, големите масиви данни може да се използват за дискриминация и за е, една, е, едно решение, което да е изключително изкривено и да се основава на предразсъдъци. В бъдеще страшно много търговци ще имат е, цялостен достъп до личния живот на потребителите, до телефоните им, до интелигентния им дом, до интелигентните автомобили и съответно ще има поведенчески данни и цели потоци от такива данни, които ще текат между свързаните устройства и компаниите по целия свят. Е, мисля, че ние трябва да кажем на компаниите какво искаме, а не те да ни казват какво ние искаме. Google сега се опитва да предскаже какво ще търсим в интернет. И това вече е предвестник на това, което се случва. Ние сме под постоянно търговско наблюдение и това ще продължи да е така. А много малко разбираме от е, онова, което се случва. Черната котия става все по-черна, а ние разбираме все по-малко. Затова мисля, че ние трябва да имаме законодателство, което да бъде издържано. И ето защо е важно да има правила за защита на данните, е, защо са важни инициативи като общия регламент за защитата на данните и така наречената инициатива и приваси. Е, мисля, че цифровата економика трябва да се развива, но тя трябва да се развива по един добър, уместен начин. Какви са червените линии за нас? Това са нашите основни права. Мога да ги изброя, но така ще приключа. Ако имате въпроси, може да ми ги зададете. Ще изключа Кайли. Тя, между другото, си беше изключена през цялото време и няма да изпрати никаква информация до САЩ. Благодаря. Сега ще чуем комисията господин Пол Немец, генерален директор на ГД Правосъдие. Той ще ни каже какво смята комисията относно тези големи обеми данни и тяхното въздействие. Благодаря, господин председател. Комисията се е ангажирала наистина да превърне е, е, Европа в една економика на е, големите, на данните, за да може да се бъде да се е, излече е, реална полза от набирането на тези масиви, събирането на тези масиви е, и е, особено тогава, когато тези е, големи масиви и информационни масиви не са отлични данни. Е, Физическите данни, е, които е, е, се набират, са всъщност са данни, които се, отиват 150 години назад. Така че не трябва да оставаме с впечатлението, че личните данни са обект само на дискусията около големите информационни масиви. Ако помислим за ползите за обществеността, ще видим, че тези масиви са важни за естествените науки, за економиката и това, много от тях са данни, които се произвеждат от машини, те не са лични данни е, или пък е, личните данни е, могат да бъдат анонимизирани и да се използват в обществен интерес. Обществен интерес може да се... На, на, на този интерес може да служи много добре, че са анонимиз, анонимизирани лични данни. Тези данни вече не са лични на практика, така че не попадат под закрилата на, на законодателството за личните данни. Второ, когато говорим за лични данни, е, това, че е, тези е, големи масиви са такива, това е сърцевината на нашата дискусия днес, но не и економическия аспект, трябва ни много доверие, голямо доверие. Големите данни работят само, функционират само, големите масиви само в такива случаи функционират. И това е което ние като Европейски съюз можем да предоставим. Трябва да си даваме сметка, че някои серии масиви са а, е, насочени срещу основни принципи на регламента. А, е, а, е, някои твърдят, че теорията за големите масиви изисква да се събира абсолютно всичко. И чак след това виждаме за какво се ползват тези данни. Това, разбира се, може да послужи за увеличаване на, на, на познанията, на знанията и слу, на, случайни на, набиране на познания на по-късен етап. Това може да е така, но принципа на минимизирането на данните, член 5, член 5 от регламента, обаче не се съвместява с такъв този принцип на големите масиви. Така че по същия начин, по който приемаме, че основните права ограничават е, дейности в много е, економически сфери е, и права, нашите права като е, индивиди, трябва да се примирим с факта, че не всички е, апликации, свързани с масивите, са възможни по този, ще са възможни по този регламент. Ще трябва да имаме апликации, е, приложения с, с, е, за тези е, е, масиви, само които отговарят напълно на регламента. Е, и тук вече основните моменти са ограничение на цел, за цел, с целта и минимализиране на данните. Възможно ли е да се максимизира, макс, да се излече максимална полза от а, тези масиви и също времено да се спазва регламента? Мисля, че това е възможно. А, е, някои от е, проучванията е, сочат, че има големи фирми, които получа, учат компаниите как да ползват тези масиви, но на пръв поглед може би изглежда, че регламенти като въпросния регламент може, спазват правилата за контрол, по-голяма отчетност и така нататък. На практика обаче законите за спазване за, водят и до по-големи е, възможности, защото е, много организации в крайна сметка ще разберат е, каква е ползата от данните на техните клиенти много по-подробно и добре от преди. Тоест, това ще даде възможност напълно да се оцени обема, мащаба на информацията за, на клиентите и в основата на това е, по-добро разбиране е по-голямото търсене, е, е, та нужда от отчетност. Вече не могат фирмите да кажат, че те просто управляват данни, трябва да го докажат, е, като са обект на непрекъснато, е, е, непрекъснат мониторинг. И трябва да, си, да разберат крайна сметка, че трябва да имат съответната из, изпълнителска подкрепа, за да управляват тези данни. И аз мисля, че това ще е наистина нещо полезно за аналитичните, за анализа на данните. Когато говорим за правоприлагане, чак сега научаваме, че Националната агенция за сигурност и други се занимават с това отдавна, но основните принципи означават, че данните трябва да са точни, актуални, и релевантни. Всички тези принципи служат е, на правоприлагането и работата свържена с сигурността. Така че ние в комисията напълно сме, е, сме напълно наясно с е, трудностите и предизвикателствата с работата с големите информационни масиви, още преди регламента да бъде прият. И смятаме, че тези инструменти гарантират напълно максимално ползване на, в полза на обществеността на тези масиви. Да спомена няколко области, в които е, големите инверсионни масиви се използват дори, е, в изпълне, е, дори когато изпъл... изпълнението на закона за защита на данните може да се отрази отрицателно върху това. Е, Например, е, директивата за съхраняване на данни споменава свободата на словото. Е, вече чухме за доклада на е, Белия дом. Е, ще спомена свобода на събиране, на сдружаване, на движение, е, лекции. Е, ние четахме при предходните избори на президента Обама. Ние разбрахме, че всъщност победилия изборите е, е, е победата му се държи на психометричния профил на, на гласоподавателите. Значи, ето, тези масиви се отразяват и върху демокрацията, помагат за предотвратяване на дискриминация и е, спазване правата, е, правото на труд. Е, също така всички тези фактори трябва да се вземат предвид. И в заключение ще кажа, че големите масиви изискват и голямо доверие от гражданите, от фирмите, от държавата, от страна на депутатите. Те, този принцип се отнася не само до защита на, на личните данни, отнася се и до доверието че е, увереността, че е, тези данни няма да се отразят отрицателно върху всички други права, е, е за които говорих преди малко. Е, в заключение ще кажа, че гарантирането на тези свободи и е, действително е, свободни и честни избори, функционираща демокрация, свобода на израза, свобода на сдружаването и свобода да се контролира това, което се случва ежедневно в света, е, чрез събиране на аналитични данни около нас, това не са дребни технически проблеми, това са ключови проблеми, е, опиращи до свободата, е, законовия ред е, и основните права в цифровия свят. Благодаря, господин Нимец. След тези четири презентации по въпроса за комерциалното ползване на големи информационни мазиви. Сега ще дам възможност на депутати, които желаят да вземат отношение. Вече е, виждам, че някои вдигат ръка. Ще започна с докладчика Ана Гомеш. След това и другите ще имат е, възможност да зададат въпроси. Въпреки това, ще ви помоля да се ограничите в, в рамките на две минути, за да има възможности за отговори. Благодаря. Много интересни презентации, които водят и до размисъл, пък и до конкретни действия. Дори някои предупреждения чухме. За нас е ясно, че регламента за защита на данните е основен стълб, който трябва да бъде подсилен. Той е много важен и за доверието. Доверието, за което говори господин Немец. Ще се обърна към господин Рисър. Той спомена, че има риск. Че бизнеси като неговия ще се оттеглят от Европа в резултат на ограниченията, които налага регламента за защита на данните. Бяхме в САЩ, след като бе прият този регламент и там един от основните оператори каза, че те са много доволни, защото има някакво, упре... някакво управление на процеса и така бизнеса ще се радва на доверие. За да има а, устойчив бизнес, трябва доверие. Ако може да кажете нещо повече по въпроса. Какъв е потенциалът за дискриминация? И как можем да поправим този потенциал, да го прекроим? Uh, re... Uh, Дори да са анонимизирани данните, пак лесно може да има идентификация, но така ли, че не знам думата на английски. That, that да бъде преобърната или обърната анонимизацията. След това всеки трябва да може да контролира данните си и как може човек да регулира своите данни, като голямата част от тези технологии, а и високото ниво на тяхното развитие, имайки предвид недостатъчно е голямата грамотност на потребителя, прави потребителя безсилен. Благодаря. Барбара Зипел. Ja, vielen Dank. Zunächst einmal möchte първо да се съглася с господин Нимич, че наистина е, тези масиви е, могат да, е, да дават възможност нещо като машина, която с много сложни сензори е, може да следи е, дали това може да, това може да помогне за преодоляване на големи щети. От друга страна трябва да се прави разлика между тези бази данни в техническата област и в личната. Например, ако, ако искам да зная моята кола колко бързо ускорява, на какви разстояния и така нататък, нататък, как работят спирачките. Това е, са данни, които аз, от които аз имам нужда. На когато я занеса в е, е, фабриката, вече е, там тя попада в някаква категория, затова е важно дали ние ползваме данните лично или е, те се ползват централно. Благодарна съм на господин Дан е, Мартин, че донесе тази кукла тук, защото тя казва, че е, тук не става дума само за това, е, че данни се събират, да се събират данни. Е, разбира се, трябва да бъде си тълкуват, а както при е, куклата, която се дава на някакво дете, например, е, е, производителя няма никакви данни, никаква информация за това дете, но това дете вече е, бива повлияно от, чрез информация от тази кукла и това ни води до манипулиране и това е манипулиране не в интерес на детето, а в, с чисто комерциални цели. Значи капитализирането на, на личния, на целия живот по този начин е, чрез тези е, масиви е, е факт от наша действителност. Например, възрастни хора, които живеят самотно, могат да а, е, така намерят е, компания или чрез а, е, робот. За мен това би било а, трагедия, катастрофа, защото аз като а, остарея, ако трябва да имам някакъв а, робот, който е, е, е програмиран така е, да, да мълчи и да изпълнява, аз ще полудея, ако няма с кого да се карам и да споря. И е, от тук нататък трябва да помислим какъв е, е кой е разумният подход към данните и последен пример ще дам с интелигентните електромери. Когато искам да зная в кое жилище живее някой е, е, сам, кога се къпе, кога е пуснал машината си е, и е, е, е, начин да се знае е, кога, колко електричество, колко електроенергия се ползва на всяко място в, дадено, в даден град или място, това вече е навлизане в личната сфера на, на, на човека и няма съмнение, че това навлизане е доста дълбоко. Следващият оратор. Благодаря. Може би ще има робот, който няма да е съгласен с госпожа Зипел. Едва ли за тази коледа обаче ще е произведен, може би за другата ще имаме такъв. Един от въпросите ми е свързан с данните. Трябва да дадем на потребителите информация за какво се случва с данните, но обикновено потребителите не се интересуват много от това, тъй като вратата е отворена. Е добре, ако искаш да стигнеш до условията, ще стигнеш. Скоро си апгрейднах телефона, не прочетах девете страници договор на Apple, когато ги апгрейднах. Около 9 страници е на английски договора, така че това е един от основните въпроси за бъдеще. Не само даваме възможност да се ползва информацията, но тази информация трябва да е достъпна във вид, в който хората да разбират какво подписват. Особено, що се отнася до такива въпроси. Трябва да се намерят интелигентни решения, за да могат е, хората да получават по-четивни текстове. Много бе интересно това, което каза Лука Ристе. Не знам дали имате време, но как използвате данни? Какви данни използвате? за да помогнете в борбата срещу избягването на данъчно облагане? Как се борите с измамите? Какви данни събирате? Как ги използвате? Каква е средата, в която ги ползвате? Да се върна на куклата. Господин Мартин, казахте, че договор е нарушил някой от законите за потребителите. Как е излязъл тогава на пазара този продукт, ако условията за ползване и едва ли не договор, който подписвате с фирмата, купувате го, нарушава такива права? Що се отнася до регламента за защита на данните? Смятате ли, че националните надзорници могат да налагат и прилагат на практика и надзирават защитата на личните данни. Също какво мислите за пакета защита на данните, който приехме, имайки предвид бъдещето? Тоест, е ли този пакет е, актуален и сега и ще бъде такъв след две години? Подходящ ли е, за да върви в крак с случващото се в цифровия свят? Благодаря. Госпожа Елер. Благодаря. Благодаря на ораторите. Много бе богато представянето на различни становища. Аз се занимавам вече 40 години с комуникации. В началото Започнахме с универсалните кодове е, в комуникацията. Опитвахме се да разберем как всичко, което правим, е наши очи, уши, уста при работата ни с големите данни. И никой не знае колко обемни са данните, които се обработват в мозъка ни. В този смисъл няма нищо ново. Новото обаче е скоростта, и тези масиви данни, които могат да бъдат обработвани от машини в нов режим и достъпа до съхранените данни, тъй като не можем да си включваме в мозъците един на друг, дори да сме хирурзи, не можем да видим какво се случва в мозъка. Какво правим сега с тези масиви данни? Показваме някои елементи, които до сега са били скрити. И сега културата трябва да се адаптира към това, тъй като законодателството е част от културата. Законодателството е код, то е граматика. Създадахме този регламент, то е граматика. И граматиката трябва да се познава добре, но трябва да знаеш и думите, за да използваш граматика или какво означават думите, защото граматиката няма да ти помогне, ако не знаеш думите. Ето това е въпросът. Как да прекодираме средата, използвайки новия код. Но като придадем също значение, тъй като в регламента няма такъв. От всеки от ораторите получих различни значения, различен смисъл от различните. Не съм напълно съгласна с Пол, не съм напълно съгласна и с вас че идва някакво бедствие от големите масиви, тъй като ние всеки ден живеем сред такива. Не съм съгласен с вас, че трябва да грабнеш каквото можеш и да правиш каквото си искаш, докато не те хванат. Всеки си има свое мнение, но в крайна сметка всички сме заедно в тази ситуация. С това смятам, че е изключително важно да се разбере какъв тип законодателство е необходимо. Представете си, че живеем в средновековието и сме открили стъклото. Искаме да защитим личните данни. Как да направим така, че стъклото да не е толкова прозрачно, че да не загуби качеството си на стъкло? Тоест, да не гледаш дома на другия, дори и да не са му пуснати пердетата. А куклата? Куклата е много модерна, тя е нещо забавно. И всички деца ще се израдват. Много е трудно на 2-3 годишен да обясниш, че не е важно дали е момче или момиче, така че има известни притеснения, свързани с социопола. Но така или иначе, тази играчка не следва правилата на защита на, за защита на потребителите. Те са записани и в регламента за защита на данните, т.е. прехвърляне на данни от твоя дом към някакво дружество. Това е незаконно. Дори и сега нямаме нужда от законодателство, нямаме нужда от масиви данни. Незаконно е и това е. Трябва да се разбере, че тук има законодателство, но има други сфери, където няма. Или няма ясно формулирано законодателство. И когато казвам, че не съм съгласна с Пол, и стигам до масивите данни, линията между личните и неличните данни е неясна. При обемните масиви данни, в крайна сметка, ако искаш, може да имаш персонализация на данни, които в началото не са били лични. Те са събрани като нелични данни. Но при големите масиви данни тази граница може да бъде преодоляна. И там вече трябва да видим как да формулираме това. В общия регламент за защита на данните е записан този принцип, но на практика е по-сложно. Трябва да има ясно разбиране къде има сиви зони, в които няма законодателство. Това е много интересно. Проблемите ни идват от сферите, в които виждаме, че нямаме законодателство, или пък идват проблеми от това, че не сме достатъчно образовани в тази сфера. И аз и други в тази зала ежедневно се занимават с статистическа обработка на данни, но ние сме мълцинство. Мнозинството е удовлетворено, ако може да сметне 2 и 2 и да им кажеш, че имаш нужда от прозрачни алгоритми, за тях е нещо неясно. Благодаря. Сега ще дам думата на нашите оратори. Ана, съвсем накратко, да. Искам да се възползвам от тази възможност да задам още въпроси към господин Рисер за това, което каза. Че може да има тайни проекти и изкушение да се криеш зад малките глоби и да нарушаваш големи размери. Знаете ли за такива случаи? Говорите за Министерство на финансите, работите с него. Знаете ли за случаи, в които техниките за обработка на обемни масиви са довели до дискриминация, да речем в сферата на здравеопазването или в банковото дело, да речем за отхвърляне на искания за кредити. Има ли конкретни случаи, от които ние може да се получим, за да разберем как да противодействаме на негативните последици? Благодаря. Давам думата сега на нашите оратори. За отговор ще дам по 4 минути на всеки. Да започнем в реда, в който се изказахте. Заповядайте. Thanks. Well, I, I, um, I was lucky. Не ми зададахте конкретни въпроси, но аз ще се опитам да отговоря на някой от тях. Все пак, госпожо Гомеш, вие питахте за дискриминация, има ли потенциал за такава. Това е нещо много важно наистина. Има една разпоредба в е, общия регламент, член 15 хаш, където обектът на данните има право на достъп до логиката на обработката за автоматизирано вземане на решение. Това трябва да бъде изпробвано на практика, когато стане напълно приложим регламента. Така всеки отделен индивид ще може да задава въпроси, защо алгоритма ги слага в определени категории и съответно да подлага на съмнение принадлежността си към такива. Както казах и в представянето си, има етични въпроси, не само законови, при изготвянето на онлайн услуги и при предоставянето на същите. Това е отлично иллюстрирано с куклата на Давид. Има елементи, които няма как да бъдат записани в закон. Въпросите от господин Ланиер. Общият регламент дава много отговорности на органите за защита на данните. Те трябва да са подотчетни, тъй като ще имат много повече правомощия при новия режим. Работим активно в работната група по член 29, за да създадем един по-отговорен колектив от такива органи. Даваме им указания, които да са ясно разбираеми за надзорниците на данни. Те трябва да разполагат с необходимите ресурси, за да изпълняват функциите си по този общ регламент. Говорих с един колега от техния орган за защита на данните и той каза, че там ще има радикална реорганизация, която е в отговор най-вече на новите роли и функции, които им дава общия регламент. И това не е един, единичен случай. Много други такива органи ще се реорганизират. След това господин Бутарели казват, че тези правила ще ги ползваме поколение напред. Не защото искаме, а просто така работи законодателството. И мисля, че през 2010 година започна процеса за реформа на директивата и тази директива ще се прилага от 18-та година, т.е. 8 години за нов законодателен акт. Още 20 години, даже повече ще се работи по силата на този законодателен акт. Много бе интересно това, което каза госпожа Лорестин. Имахме среща с новия директор на Агенцията за основните права наскоро. Чухме какво мисли той за новата си позиция, и основното, което каза, е, че не трябва да говорим само за права и законодателство, а да говорим за хората, конкретните хора и въздействието на определени типове поведение на правителство, на дружество, на други хора върху личностите. Това трябва да се направи и в сферата на защитата от данните. Мисля, че трябва ние надзорниците да започнем да говорим ясно, а не само с терминология, за това какво се случва с отделните хора. Thank you very much, uh, Mr. Благодаря, господин Ристър. Благодаря за въпросите. В началото ще се върна към някои от вашите коментари. Не исках да се представям като основния опонент на тезата използвай всичко. Всъщност презентацията ми беше насочена към това какво правят клиентите. За правителствата, например, така наречения принцип лична неприкосновеност по правило наистина се превръща в правило. Така че ние работим с клиентите в тази връзка, обсъждаме възможността за либерализацията на данните по въпроса на госпожа Гомеш. Ние сме компания, която се занимава с интегриране на софтуер и осигуряваме данни за други компании. Имаме глобална компания, която предоставя услуги в целия свят. Например, купуваш нещо от тази компания – в Марокко, кредитната ти карта е издадена в Испания, но живееш в Белгия. Много е трудно да се каже кой къде точно ще събира данните. И съответно третирането на данните е проблемно. Ако започнем да кажем, че а, не може да се съдържат данните на едно място поради принципа PEI, какво ще стане? Какво ще стане, ако в такъв случай компанията има филиал в Европа и иска да задържа данните в Европа? На следващо място. Когато говорим за услугите в облак, има и други проблеми, които могат да възникнат. Що се отнася до случаите на дискриминация и измами, виждаме много а, лично, а, лична информация, която се идентифицира, голямо количество такава информация. Може би някои, които събират а, такива данни, спазват конкретни правила, дори и това да не е регламента. Сега започваме да обсъждаме нови парадигми, като големите информационни масиви, но има и стари проблеми. Проблеми унаследени от миналото. И те са свързани с този принцип на лична неприкосновеност по правило. Какво да правим с разкриването на измамите? Ние използваме различни инструменти, които са на пазар. Имаме и много статистици, математици, които прилагат статистически механизми към съществуващите данни на клиента. Подправени с данни от социалните мрежи, естествено. Не мога да ви представям алгоритмите, защото това е нашия интернет протокол. По-настояще много се говори за така наречените социални данни. Данни, които хората са предоставили на широката общественост, пожелание или не. И по този начин, чрез такива данни, може да се обогатят моделите за разкриване на, на рискове и на измами. Мисля, че така отговарям на всички въпроси. Имаше въпрос извън микрофон на госпожа Гомеш. Тук отговора е не, казва оратора. Има примери с положителна отрицателна дискриминация във връзка с конкретен продукт, например по-високи или по-низки цени за конкретни групи хора – това е възможност, когато а, имаш изкуствен интелект и го обучиш да мисли по конкретен начин. Девид Мартин, благодаря. Искам да поясня, че нямам идея да ви внушавам, че сме обречени. Опитвам се да кажа, че ако загърбим основните си ценности и оставим търговски интерес да тържествува, можем да стигнем до катастрофа. Имаше няколко въпроса. Потенциала за дискриминиране. Има информация, според която някои фирми използват различни цени за своите компютри, зависимост от клиента. Въпрос даже може да бъде не колко е цената по принцип за мен, а колко е цената в момента. Защото може ежеминутно да се променя цената. Може да отидеш един ден в някой магазин и да видиш, че цената не е написана, да поискат смартфона ти чрез него да установят колко е цената за тебе. Това се случва, когато искаш да купиш самолетен билет. Защо цената се е променила толкова много? само няколко дни след като си проверил цената на билета, например. Как да се а, правят автономни решения, когато нямаш никаква власт? Ами няма как да стане. Говори се за това или приемаш, или се отказваш напълно. Ето защо казах, че стигаме до промяна на основните взаимоотношения между потребителите и компаниите. Не говоря за местната хлебарница, като я казвам компания. Говоря за друг вид компании, които печелят пари по друг начин. Що се отнася до информацията за потребителите, живота им не се улеснява. Ако информацията не е 90 страници, а два параграфа, може и да е по-добре, но дори някой да реши да прочете тези страници, вероятно няма да ги разбере. Повечето хора обаче натискат бутона приемам на телефона си и толкова. Системата така е направена, че не може да се упражнява информиран избор. И това трябва да се промени според нас. И още нещо относно интереса. Евробарометър показва, че хората правят интерес към тези въпроси. Само, че все още липсват достатъчно кампании за повишаване на осведомеността. Един пример ще дам. Когато искахме да купим куклата, се обърнахме към Амазон. Погледнахме коментарите на някои от родителите. Някои от тях се оплакваха, че куклата не разбира какво говорят децата им. И това им беше единственото оплакване. Значи, едва ли са много образовани тези родители. Има много правила, свързани с регламента и с инициативата и privacy, но те не са правила, които се прилагат на широка основа. Искам да кажа, че тази кукла не е безопасна. Някой може да говори на моето дете много лесно, чрез тази кукла. По никакъв начин обаче тази кукла не може да бъде определена като опасна по силата на директивата за играчките. Може ли да се лъжи чрез тази кукла? Това също е важен въпрос. Въобще виждате колко много различни теми могат да се обсъдят тук. Благодаря. Пол Немец. Благодаря. Мисля, че предизвикателството на днешния ден е как да направим закона да работи за отделния гражданин. Какво означава това в епохата на големите масиви данни? Това означава, че държавата трябва да стане нещо като водещ пазар. Клиент, който търси технологии, клиент, който търси инструмент с цел да овласти гражданите и органите за защита на данните, защото и Органите за защита на данните имат нужда от подкрепа. Те няма да могат да използват старата методология. Когато работиш с Facebook, Google и други играчи, трябва да си е, много напред с технологиите. Ето защо говорим за даване на финансиране за, за, за научна дейност. По настоящем има книжки с информация, понякога обаче, и като имам предвид бъдещето, казвам това, ще трябва да имаме надпис, който да казва да, правата ни наистина са защитени. Значи, едно от предизвикателствата е как да подплатим законите с технически капацитет. На следващо място, друго предизвикателство как да овластим публичните органи да действат екс официо. Често индивида не знае какво го очаква. Така че трябва да има подкрепа за тези, които работят екс официо. И накрая, губим ли изкуствен интелект. Ако погледнете статистиката за съхраняване на данните, ще видите, че има огромни инвестиции. Милиарди евро се инвестират в центрове за съхраняване на данни от американски компании в Европа. Защо? Защото те разбраха, че за големите данни трябва нужда от голям доверие. Не случайно Apple е с най-голяма пазарна капитализация на борсата, защото те са и най-агресивни по отношение на личната неприкосновеност. Искате примери за реклами, които са насочени не към конкретно вероисповедание и не към конкретна раса. Какво имам предвид? Данни, например, които казват, че човек е тъмнокош или мюсюлманин и съответно един хотел не предлага услуги, не предлага стаи на подобни хора. Това е действителност и всичко това е действителност поради тези големи информационни масиви. Няма нужда да отиваме в далечното бъдеще, за да осъзнаем рисковете. Закона Даже по-настоящем не се спазва. Няма нужда да си с кристална топка, за да го осъзнаеш. Естествено, всичко това е свързано с осигуряването на ресурси, човешки и финансови. И накрая, ако трябва да приключа малко по-оптимистично, регламента предвижда 4% максимална глоба. Ето защо е вероятно че и на пазарите ще се появят модели, които гарантират спазване на разпоредбите на 100%, защото риска да се наложи глобата е толкова голям, че е, си заслужава да избегнеш дори и вероятността да те хванат да е малка. Благодаря, благодаря на първите гости за презентациите и за отговорите на въпросите на депутатите. Мисля, че сега имаме малко по-добра представа за това как стоят нещата. Сега ще преминем към втората експертна дискусия. Сега гостораторите ще се сменят. Искам да поканя гостите, които ще участват във втората експертна дискусия. Елате тук при мен на президиума. Благодаря на вас. Okay, everybody. We are resuming our hearing. Така, добър ден. Да продължим с изслушването. Втората сесия ще говорим за ползването на техниката на е, големите масиви от обществените организации и публичната администрация. Ще чуем мнението и на НПО-та за използването на е, тези масиви от обществените органи. Първо ще дам думата на господин Рибо Вайтман, кой е заместник генерален директор на естонската е, митническа и е, данъчна служба от 2016 е, и той ще ни представи е, именно как се ползват е, големите информационни масиви от обществената администрация. Имате думата. Благодаря. За мен е голяма чест е, е, да бъда тук и да ви запознае с това как данъчната администрация в Естония събира данници, ползвайки масивите данни. Първо, събирането на данни за данъчното облагане е, в Естония се е, осъществява вече от десетки години. Въпросът е как събираме данните и какво правим с тях. Според нас Е, данъчна администрация трябва да работи по два начина. Първо, събиране на данните, е, как е, държавата приема тези данни, как ги приема и какво прави с тях и как тези данни се изпращат до до предприятията и до гражданите. Когато говорим за подаване на информация, нашето, според нас, трябва да е, тази процедура трябва да е много лесна е, и е, счетоводители, предприятия, граждани най-общо не би трябвало да, е, да, да предприемат, е, да правят големи усилия, за да подават данните си. Тук нещата опират до е, личен е, софтуер и е, софтуер на, данки, на банките. Трябва да сме и наясно какви данни се е, получават в е, ежедневието и как държавата може да ги използва, за да си е, изпълнява функциите. Е, трябва да ползваме данни само, които са необходими. Е, дана е, държава или данъчна администрация трябва да получи абсолютния минимум от данни, които са им нужни за целта, не повече, защото просто не е необходимо. Идеалния, в идеалния случай данните да се забират онлайн, е, без е, намеса на хора и логиката на е, калкулиране и изплащане трябва да всичко да е автоматизирано, така че граждани и предприемачи да не се налага да вършат допълнителни да вършат допълнителни действия парите, които в момента се изразходват за набиране на данъци, трябва да останат в компаниите. В една малка страна като Естония, разходите по е, набиране на данни, данъчна информация е, възлиза над 1 милиард евро. Това са пари, които спокойно могат да попаднат в ръцете на е, компаниите и да бъдат реинвестирани. Е, така че данъчните правила, подаване на данъчни декларации, изчисляване, попълване на данъчни декларации, изпращане, всичко това трябва да се прави автоматично. Естония вече е предприела доста сериозни стъпки в това отношение. 2018 всички тези системи ще бъдат автоматизирани, е, разбира се, и ползвани доброволно. Целта ни е да не се събира повече данни, отколкото е необходимо. Не ни не, трябват някакви е, мега бази данни. Е, имаме, е, искаме да разполагаме с е, минималните данни, необходими за е, съответното събиране на данъци и изчисляване на данъци. Е, това е логиката е, и е, Това е, е, което показвам, е пример за сътрудничество с банките. Аз като предприятие, ако искам да платя данъците си чрез е, банката си, данните, информацията се е, подава на данъчния орган, сумата се калкулира и данъците се отчисляват от моята сметка автоматично. Не е необходимо да изчислявам, да подавам каквито и да, е, е допълнителни документи. Тоест цялата административна, цялата администрация, цялата бюрокрация всъщност се свежда до това прехвърляне на сумите. Най-важният въпрос е какво се прави с тази информация. Информацията, която събираме, не е собственост на държавата, е, тя е собственост на гражданите и на предприятията, защото те я предоставят. И трябва да е, ценим тези данни, да преценим данните и да ги върнем на, на субектите. Въпросът е обаче как е, да е, върнем обратно тези, тази информация на субектите. Според нас трябва да използваме лична статистика възоснова на тази информация ако искам да видя какво става около мен като субект на данните, аз трябва да зная какво се случва, какви са данъците в е, моя район, колко печелят хората обикновено. Е, каква работа се предлага при моята квалификация. Тази информация се е, държи е в ръцете на държавата, но лицето трябва да има достъп до нея също така. Фирмите, например, трябва да знаят каква е економическата среда, какъв е оборота на компании, дали аз съм конкурентоспособен в сравнение с тях. Всичката тази информация е необходима и тя трябва да е възможно достъпна онлайн. Друг важен фактор е управление на риска. Данъчните органи в европейските страни правят оценка на риска, за да е, открият е, опити за данъчна измама и тези данни обикновено се пазят в е, органите, в официалните институции. Такава информация се предоставя само е, в случай на санкции. Според нас тази информация трябва да е, е достъпна и се опитваме да върнем тази информация на предприятията, та да могат те да видят ежедневно какво е, е, мисли за тях е, държавата, просечко казано, какви са рисковете за тях, за да могат да е, сведат до минимум е, риск. Бихме искали така да организираме тези услуга, че предприятията да а, могат да видят какви са, да направят оценка на риска и да споделят тази информация с колеги, с други предприятия, дори да публикуват, да, да качат в интернет тези данни, така че а, е, всички предприятия да а, видят какви данъчни рискове съществува за тях за да предоставят на ако предоставят е, тази информация на, на други фирми, на, на предприятията, те могат да я споделят със свои колеги. И е, самата държавна администрация не е нужда да пази тези данни. Те, е, компаниите се справят с тях е, индивидуално. Е, като данните могат да се ползват не само на територията на Естония, но и в Европа. И по този начин имаме добра база за сравнение е, с, с съответните предприятия в Холандия а, е, или а, е, другаде. И системата, тази система, според мен, много лесно може да се изгради и дружествата могат сами да, да я поддържат това, е, тук не става дума за публични данни, които се предоставят от държавата или данъчния а от администрация, а от е, самите е, субекти, от самите денекоплаци. Друго, ние, е, нашата работа е да предоставяме е, консултации, съвети на, на предприятията в това отношение също така. Благодаря много, господин Райтман. Сега да минем на е, втория оратор от Естонската полицейска и гранична служба той ще, Раул Савима, той ще говори за използване на големите масиви за правоприлагащи цели. Имате думата. Благодаря. Уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, ще опиша използването на големите данни в полицейската работа и работата на граничните служби. Искам да се възползвам от преводаческите услуги и ще говоря на естонски, поне за представянето meie hinnangul annavad suurandmed politseile äh, Оценката ни е, че големите данни дават э, големи възможности на полицейските органи на властта. Има обаче и известни ограничения. Големите масиви с данни са подобни на всички други масиви с данни, които ни се предоставят за постигане на нашите цели. Съвета за полиция и граничната служба са в рамките на Министерство на правосъдието. По естонското законодателство прокурорът е този, който а, извършва следствените действия и когато използваме данните, това може да стане само след съгласие на прокурор. menetluse käigus Използването на данни, които не съвпада с тези принципи, е непозволено. Не може да се извършва дори наблюдение, без да е започнало дознание. Има някои изключения, но по принцип има точни правила за това как се използват данните от правоприлагащите органи в Естония. Използваме обаче данните, които имаме право да използваме, разбира се, по нашето законодателство. Тези данни се използват, за да се направи анализ на престъпността, да се правят прогнози за евентуални тенденции Имаме система за съхранение на данните, в която се съдържат статистически данни от различни бази данни. Целта на тази система е да се прави оценка на правоприлагащата дейност на отделните органи по региони в Естония. Освен това, използваме тази информационна система за да правим и предвиждания за това, къде да се използват повече сили, къде да се работи по-активно за предотвратяване на престъпността. За да управляваме ресурсите си, трябва да използваме данни, а тези данни са анонимизирани. Още нещо важно в работата ни е качеството на данните. Създали сме система от качествени данни. Искаме тези данни да са надежни и това е целта на системата. Дори правоприлагащите органи могат да направят грешка – но системата ни е такава, че да избягваме грешките. Използваме обемните масиви данни, за да анализираме дейността на полицейските автомобили. От 2004 година имаме GPS система в 500 полицейски автомобила – Така може да се види с каква скорост се движи автомобила, къде се намира и защо цялата информация за движението на полицейските МПС. Знаем в кои региони, в кои градове има повече патрули. В началото, когато започнахме с тази система, полицейите бяха обезпокоени, че началниците им ще ги наблюдават постоянно. Сега обаче са разбрали, че идеята е да се анализира полицейската дейност и да се подобрява същата. Системата на електронната полицейска работа също означава, че полицейските автомобили имат компютри и по причини за защита на данните сме направили така, че данните да не се съхраняват в тези компютри. Тези компютри тези, тази информация е на разположение само в централизирания сървър. Анонимизирани масиви данни също се използват нашето сътрудничество с, с един от университетите и едно дружество. Това дружество подава надежна информация от мобилни телефони. По договор те могат да пред да ни предават анонимизирани данни за използването на мобилната телефония. От 2012 година може да видите прием. Виждате, че през 2012 година, през юли месец и през август в един малък град в Естония, в Хапсало, мобилните телефони са били използвани много повече от обичайното. Вижда се колко пъти хората, които живеят в този град, са го използвали, колко мобилни телефона са били използвани, колко лица от други части на а, Естония са използвали своите телефони в този малък град. Така можем да планираме, използвайки тези данни, а, планираме мероприятия за следващото лято. Явно през тези дни в Хапсала е имало фестивал и така знаем, колко полицейски автомобила може да използваме по време на същия фестивал идната година. Данните се предоставят от едно дружество по договори, по правила, които се прилагат към тази фирма. Също така, имаме интерес да развием един нов проект за мобилно използване на данни – този проект ще покаже каква инфраструктура е нужна за използването на обемни масиви данни в университети, в министерства, в правоохранителни органи. Целта е да се анонимизират данните. esitanud projekti, kus me soovime politsei käes olevaid andmeid äh, Имаме също и проект, свързан с данните за престъпността и сигурността. Искаме такива данни да се подават на обществеността. Отново те ще бъдат анонимни и ще са свързани с различни престъпления. Тези данни ще качим на интернет страницата си. В бъдеще искаме също да направим и таблици, които ясно да иллюстрират тези данни. Искаме всеки да има възможност да анализира своите да анализира данните, които са на нашата страница. Като цяло имаме правна рамка, в която работим, имаме а, закон за обществената информация, имаме закон за защита на личните данни и полицията спазва тези закони. Имаме отговорници за защита на данните, имаме служители с такава функция. Имаме курсове за запознаване с електронните услуги. Имаме също и курсове за защита на данните, имаме и вътрешно звено, което може да разглежда случаи на злоупотреба с данни от страна на полицейски служители. Има такива случаи и те са стигнали до съд. Освен това, имаме звено за техническа сигурност и Център за развойна дейност. Много ви благодаря за вниманието. И накрая знаем какво са големите масиви данни, но ние искаме да защитим всички данни, а не само големите. Благодаря. И аз ви благодаря за представянето. Сега последния оратор Имаме оратор, който говори за, работи за Privacy International. Тя ще говори за своето НПО, което работи в тази сфера. Благодаря. Thank you very much for the invitation. Благодаря за поканата. Аз работя в организацията, позната като Privacy International. Това е благотворителна организация, която е базирана в Лондон и тя се занимава с съдебни производства срещу компании, които нарушават човешките права. По-настоящем е трудно да си човек без да генерираш много данни. Ние не делим данните на големи или малки обеми. Ние просто разглеждаме начина по който генерираме данни, чрез използване на кредитна карта или когато си купуваме кафе, е, къде се случва това, в къщи или навън, в ресторанта, в офисите. Големите масиви данни значат винаги поне две неща – Думите описват един технологически феномен и един мит. Това е възможността да се генерират, събират и съхраняват огромни обеми данни, които могат да бъдат анализирани по все по-съвършени начини. Мита тук е, че тези големи данни могат да пораждат познание, обградено с аурата на една фалшива истина. Мисля, че пресечната точка на технологията и на мита е мястото, където следва да говорим за основни човешки права. Използвам тази картина, когато преподавам на студентите какво означава голям масив от данни. Може да направите е, разлика между архивите на НСА в Америка и на Штази. Ако архивите на НСА се прехвърлят а, на хартия на, а, на хартия носител, ще видите колко ще отнемат те като пространство. А тук давам конкретни примери от близкото минало. Примери свързани с мощта на данните. Миналия месец една статия стана изключително известна в Германия. Според тази статия една компания е фалшифицирала изборите в САЩ и е помогнала на Тръм да спечели. С какво се занимава тази компания? Събира психометрични профили на хората и тази компания е дала на щаба на Тръм 40 милиона профила. Компанията твърди, че за всеки един от тези профили може да осигури 5000 а, елемента данни. Какво е интересно за тази компания? Тя отново комбинира мита и реалността. Не може да се повярва на твърдението, че само една компания е оказала такова въздействие върху изборите в САЩ. Всички кандидати имат целенасочени реклами и няма доказателство, че тези реклами в крайна сметка работят. В същото време обаче това иллюстрира отлично как големите масиви данни могат да доведат до нарушаване на основните човешки права. Какви примери можем да дадем във връзка с тези големи масиви данни? Например, чувствителна информация може да се извлича под формата на някакво заключение от данни, които привидно са доста скучни и обикновени по своя характер. На следващо място имам друг пример. Прогнозите и заключенията възоснова на големите масиви данни често са неточни и са изкривени. Това е особено пагубно, когато тази информация се използва за определене на това доколко на едно лице може да се отпусне кредит или пък доколкото отговаря на определен профил за целите на правоприлагането. На следващо място. Информацията е власт. Потребителите даже не знаят, че ги класифицират или ги профилират. Тоест, ако аз не знам, че съм обект на профилиране, защо ми е тогава този общ регламент за защита на данните? Още нещо. Моята организация казва следното. Информацията е власт, властта покварява, абсолютната власт покварява в абсолютни мащаби. Всяка една компания по интернет, която събира данни, споделя тези данни. И искам да ви уверя, че правоприлагащите органи, например, знаят всичко за всеки един от нас. Ние смятаме, че нито една организация, нито едно физическо или юридическо лице не трябва да разполага с такава информация и съответно с толкова голяма власт, без да има лостове за контрол. Мога да дам тук един конкретен пример с е, хората в САЩ и е, опасността от е, незаконното или законното изселване на нелегалните мигранти. Когато казвам хората, им предвид нелегалните мигранти в САЩ. Нещо много интересно искам да кажа по отношение на правоприлагането. Преминаваме към свят на датчици. Вече има научна информация, която доказва, че е, нашите смартфони, например, събират е, лични е, данни. Тези данни после се анализират. Анализирането на данни от своя страна пък се използва за наблюдение, за предсказване от страна на правополагащите органи, за определяне на здравен статус и за какво ли още не. Ето, например, когато говорим за нарушаване на, на личната свобода, виждате как се използват социалните медии. Полицейските органи в Великобритания често разчитат на частен софтуер, за да получат информация за това какъв е евентуалния профил на бъдещите престъпници. Много е трудно да се говори за различните форми на методология, що се отнася до правоприлагането, тези системи могат да, раз разчитат на различни източници, а, например а, полицейски досиета, а, търговски регистри, но не само. Обръщам се сега към колегата от Испания. Има някои изключително фрапантни случаи. Има един софтуер BeAware, той е в Калифорния. Полицейските служители там разчитат на много различна информация от социални мрежи. Орателката се извинява за това, че говори твърде бързо. Тук също е много важно да се прави разлика между мит и реалност. Налице е една тенденция да се разчита твърде много на а, данните като основа за прогнози. Тоест мита е следния. А, Съвършените математически модели, например, са достатъчни за да се предотврати престъпността. Ще дам още няколко примера за така наречената полицейска дейност, която се основава на прогнози и профилиране. лице е риска да се прави изкривена оценка за бъдеща престъпна дейност. На лице е риска, освен това, обществено достъпни данни да се използват за да се правят заключения относно отделни индивиди или групи хора. И това са заключения, които е, нарушават личната неприкосновеност. По този начин, например, когато има една демонстрация, демонстриращите може да са в по-неизгодно положение, отколкото полицаите. Е, равновесието е нарушено. На следващо място няма такова нещо като а, неизкривени данни или пък непълни данни. А, всички данни, които се събират по този начин, по който вече очертах, за целите на правополагането винаги са по някакъв начин изкривени и са непълни. И накрая всички видове софтуер всъщност представляват частна собственост и се продават на държавните органи от страна на частни юридически лица. В заключение, трябва да кажа, че регламента, общия регламент за защита на данните може и да е стъпка в правилната посока, но има много аспекти, които трябва да се доуточнят и да станат част от директивата и правя си. Например, потенциала на анонимизираните данни, разликата между събирането на данни и генерирането на данни. Благодаря. Благодаря и за тази презентация. Сега ще дам думата на колегите, като искат да се изкажат. Както и в предходния случай, първо ще дадем думата на докладчика и след това на другите депутати, които искат да се изкажат. Ана Гомеш, две минути. Um, well, thank you, uh, thank you. Благодаря на панелистите, на приятелите от Естония първо. Наистина, много интересен случай за пример за това как се използва технологията на големите информационни масиви и с очевидно добри резултати и така доста внимателно се борави с нея, доколкото разбирам, защото в сферата на данъчното облагане вие действате на принципа на съгласието, информираното съгласие от страна на гражданите. Може наистина това да се окаже много добро средство за борба с е, неплащане, избягване и данъчни измами. Въпросът ми е, разбирам, че имате ограничен е, достъп до отделни, различните отдели, според е, това каква информация точно е необходима. До каква степен обаче я споделяте тази информация с... Бихте ли могли да я споделите с други правоприлагащи органи? Казвате, окей, тя е събрана за данъчни цели. Но може ли е, евентуално да се използва за борба с тероризма? Тогава, може би, прагът е, ще се, трябва да се промени и как на практика би функционирало това. Също така, госпожа Калтенройд, Калт Ройтнер, госпожа Калт Ройтнер, спомена за опасностите, опасността от това, че повечето тези системи са разработени от а, частни компании и в такъв случай трудно се контролира тези механизми и така нататък. Но, господин Савама, вие казахте, че вашето приложение е разработено от университет. значи е, можете е, да бъдете по-внимателни, че е, съответната методология отчита и се съобразява с принципа за защита на личните данни и регламента. След това Какво следва от агрегирането на данни от различни източници? Как, на какви проблеми и трудности се натъквате в случая? Ние живеем в една ера, в, което, в която това е нашето ежедневие. Нямаме избор. Не можем да си затворим очите, просто трябва да наваксваме, да догонваме събитията, като регламентираме, променяме поведението си, като разбира се, е, за целта е необходимо да знаем какви са последствията, ефекта от всичко това. Но до каква степен е, вземащите решение могат да е, вземат тези решения възоснова на тези инструменти? тези средства, с които разполагаме. Както казахте, има много положителни, много ползи, но и много опасности от е, злоупотреба, от е, пристрастно отношение към е, тези данни. Е, значи, регламента се отнася до всички. Окей. Okay. Е, За САЩ там нещата стоят съвсем различно, но а, какво ще кажете за Китай? Не виждам някой да се тревожи от това. Възлага договори на, на, на китайски компании, като Huawei, което означава просперитет за Китай – и е, когато бяхме на посещение там, те ни казаха, че китайските власти ги задължават да съхраняват е, всякаква информация, до която се докопат. Някой въобще е, занимава ли се с това? Вълнува ли го това? Благодаря много. Ще дам възможност на госпожа Вержият, след това е, и аз ще взема отношение за две минути. Благодаря а, много на из, панелистите. Вашите примери е, са много интересни. Аз обаче ще си позволя един лек упрек, ако позволите. Е, смятам, че прекалено много говорихме за преимуществата, за плюсовете за преимуществата на тази система, е, която зависи от добрата воля на един или друг и естествено логиката за прозрачност, е, това се разбира от само себе си. Казахте ни също така, че съществуват и рискове, е, които могат да се избегнат, но ни казахте как. Ето защо бих искала да ви да попитам именно това и да добавя, следното. В Европейския съюз съществуват голям разнобой в културата, в общия смисъл на думата по тези въпроси. Така че не може да, да подчиним този проблем на едни същи условия и трудно може да се, генер... да се обобщи, да се генерализират защото условията във всяка държава членка са различни. Аз съм фран... французойка и ние имаме е, опит с а, е, е, така презително отношение към тези неща, които, което често е, е основателен. Тоест, има нужда да бъдем убеждавани, да бъдем успокоени, така, да бъдат разсеяни наши съмнения. И тук вече съотношението между риска, е, които говорихте, потенциалния риск в, е, е, от системите, които ни се предлагат. И вие, госпожо, също ни обърнахте вниманието към редица рискове, но не предлагате решения за избягването или смягчаването на тези рискове освен е, допълването на директивата с отделни е, въпроси и теми, бих искала да чуя малко повече от вас за това, защото ние носим отговорността на законодател и трябва да е, имаме решения е, и предложения за решения, защото колкото повече е, яснота имаме по въпрос, толкова по-лесно ще си свършим работата. Благодаря. Thank you very much. А, Мари. I, I want to specify the... Uh, Искам да е, конкретизирам, когато говорим за използване на масивите в областта на данъчното облагане. Е, ние е, участваме в комисията такса, така че много ни интересува въпроса. Интересуваме проблема с ДДС. С подоходния данък ДОД нещата са по-лесни но е, говори много за ДДС измамите е, и този данък е толкова изложен, че не могат да се използват е, различията в е, ставката, ДДС ставката различни стоки и, и е, услуги. Много трудно се калкулира всичко това, ужасно трудно. Та, можете ли малко повече да кажете за въпроса, по въпроса с ДДС? И после, Хубаво е, беше това, което чухме, че полицията работи с отворени, открити данни, е, които са достъпни за хората. Хората могат да ги, е, да, да ги ползват. Но какво ще кажете за данъчните власти? Да, аз съм социолог по, по формация и сега как се, какъв е достъп до тези данни? Някои политици, министър на финансите има достъп до тези масиви, но економистите, които работят в академичните е, институти, е, не могат. Значи, е, тенденцията е да се върви към отворени данни, е, публични данни, но докъде може да се стигне? Толкова огромни са тези масиви информация и данни, че как ще се осъществи на практика този достъп до тях? Благодаря. Аз също искам да добавя още едно-две неща към въпросите и коментарите, после ще дам възможност на ораторите за отговор. Интересуваме разликата между това, което представи господин Савима, като работа възоснова на, на големите е, масиви и госпожа Калхон за възможностите, които е, за работа в, е, на полицейските органи в е, САЩ и ползването на информационни масиви там. Доколкото разбирам, господин Савима, вие работите предимно с вътрешни данни и анонимизирана информация, докато примерите, другите примери се отнася до е, лични данни за заподозрени лица. Аз тук виждам възможност е, да се е, определи дадена посока, която да е вярната, разбира се. Бихте могли и двамата да ни дадете идея, представа от тези два подхода и втория малко по-абстрактен пример показва обаче за, показва, че има граници на тези възможности. Например, алгоритма на големите данни, възоснова на събрани е, данни, например, може да се стигне до резултата, че е, червенокосите са по-склонни към извършване на престъпления, отколкото други, или пък е, е, по-склонни към е, подправка на, на данъчните си декларации или други. Например, много такива атрибути има, които могат е, в тези алгоритми да се е, превърнат в е, показатели за определен вид поведение, макар че самите, сами по себе си те не са очевидно обвързани, свързани с а, някаква криминална дейност. Тоест, виждате ли основание такива заключения, които може възоснова на информацията да са верни, да не се вземат предвид, е, е, например, при е, разследвания на правонарушение, тъй като там теглим линията и не искаме да правим разлика между хората възоснова на различния цвят на косата им. Данните може да са верни, но въпросът е, може ли да се тегли такава черта и, и как, и къде? Сега е, ще ви дам възможност за отговор е, отново до 4-5 минути е, на отговор. Заповядайте. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси. По реда, по който постъпиха. Първо, споделянето на информация между различните администрации. Да, това също се прави но е много стриктно какво споделяме. Питаме за какво ще е нужна тази информация на другата администрация. И ако няма някаква ясна цел и не е записано защо имат нужда от такава информация, не я споделяме. Не може да се иска също дублиране на информацията или същата информация от тази агенция. Ако някой вече разполага с тази информация, то тогава може да се обърнеш към тази администрация. Но споделянето спира до там, защото не разбираме, например, защо ни е нужно, им е нужна тази информация. Всички, цялата администрация, споделя информация. Това е голяма база данни, но не е възможно държавата да види всичко. То е невъзможно. Що се отнася до доверието? Културните различия има такива, да. Трябва да се надгражда. Хората трябва да ни вярват, че каквото събираме, ни трябва и че може да защитим информацията, която сме събрали. В Естония може би нещата ви се струват лесни, защото хората ни вярват. Те вярват на електронната среда, не се страхуват от нея. Трябва да покажем, обаче ежедневно да показваме, че може да ни се вярва и че информация от нас не изтича. В отделни бази данни. Използват се супербази данни и те не изтичат. Що се отнася до ДДС? Най-лесно там може да се направят измами. Забелязахме обаче, че зад сложния, сложната нормативна уредба има много информация, която вече съществува, тъй като всички записват какво купуват, какво продават и Така може да се изгради алгоритъм за изчисляване на данниците. Ние нямаме нужда от информация за, какъв, за това какъв тип са услугите или стоките. Информацията е просто автоматично се променя. Ние получаваме това, от което имаме нужда, минималната а, ставка за изчисляване. Така е много по-лесно. Ако променим законодателството, то тогава счетоводните фирми, които използват е, софтуер за изчисляване, не се налагат да променят много, тъй като ние им даваме съответния алгоритъм. И така трябва да работят нещата в ежедневието. За намаляване на избягване на плащане на данъчни задължения. Ако им подаваме информация, къде е риска? Как да се справим с тези фирми, които помагат на други да укриват данъци? Никой не иска да създава дружество, което да укрива приходи, да плаща по-малки или никакви данъци. Защо? Защото може да се окаже, че ти днес не плащаш, но утре на теб няма да ти платят. Рисковете са ясни и ако те ясно виждат рисковете, те спират с такъв тип поведение. Надяваме се нещата да се подобрят. По последния въпрос може би повече полицията трябва да отговори, а не данъчната администрация. Надявам се в бъдеще да има някакъв алгоритъм банките да не плащат повече, по-малко данъци от нас. Надявам се да не се налага да използваме тази информация за изчисляване на данъчното задължение или за оценка на риска. Ако се подаде информация за това какъв е риска, то тогава е много трудно да се обясни, че всичко друго е наред. Но понеже сте риш, примерно, представлявате някакъв риск. И как да се преодолее този риск? Да си бойдисате косата ли? Нещата накрая се оказват не много интелигентни. Thank you, Mr. Samima. Thank you. Благодаря. И аз ще отговоря на въпросите по реда, по който бяха зададени. И ние споделяме данни с други правоприлагащи органи. Този процес преминава отчасти през информационните системи. Съгласен съм с господин Рейтман, Имаме права на достъп, но те се основават на функциите, т.е. различните лица имат различни нива на достъп до системата. Правим също проверки на място. Имаме отлично сътрудничество с Талинския технологичен институт, който ни предоставя решения, свързани с масивите данни. Те нямат достъп до тях, те просто дават технологични програмни решения. Обмен на данни също може да почива и върху подаване на заявка за данни. Трябва да се види какво е поискано, какви са резултатите и какво цели заявката за получаване на данни имаме специален комитет в парламента. Той се занимава с надзора. Той не извършва надзор върху органите по сигурността, но просто може да провери дали надзорните функции, както и събирането на информация са законосъобразни. Също така може да провери дали е запаз, са запазени данните на физически лица, тъй като всеки има право да се обърне към полицията и да попита каква информация се събира за него и полицията е длъжна да отговори, ако събира информация за лицето последствията от укрупняването на данни от различни бази данни. Техническият проблем е най-големият. Как да се направи така, че събраните данни се интегрират? Как битовете информация отговарят на съдържанието? Тъй като значението на данните може да е различно – не може всичко винаги да е автоматично. При укрупняването на данни от различни източници няма как да имаме автоматичен процес. Тук се крият и някои от заплахите. Данните, които използваме за вземане на решение, трябва да бъдат е, правилни, да са проверени, да са съвремени данни най-вече да са коректните или верните данни. Съгласен съм с вас, че част от решенията, които се предлагат в Естония, може би не могат да бъдат предложени в по-големи държави. Може би е по-лесно за нас, тъй като в нашите полицейски служби работят 5000 човека. Така че е по-лесно да се извършва мониторинг и да се предлагат новаторски решения. Аз говорих за анонимизираните данни. Също извършваме мониторинг върху социалните медии, имаме съответни лица, които следят социалните медии, за да видят дали имат дейности, които са забранени. Например, дейности или действия, които заплаш... заплашват непълнолетните. Тогава тези лица информират компетентните власти, за да бъдат защитени правата на малолетните и непълнолетните. След това, дали частните дружества са някаква заплаха. Програмните решения за данни, които се раз... и разработват за полицията, се проверяват за първоначалния код. Тоест, не купуваме програмни продукти, ако не знаем какво могат да направят те. Има и такива, които закупуваме и те са стандартни, или се обръщаме към сходни органи, или пък наблюдаваме какво се случва в мрежата и каква информация излиза от нашата мрежа. Използваме и такива решения, но не е проблем частното юридическо лице, което ни продава това решение. В университета Тарто не ни предоставят, примерно, информационна система, те ни предоставят данни, ние им вярваме. Ние не можем да проверим данните, но вярваме, че ни предоставят верни и надежни данни. Част от имиджа им е а, това, че може да им се вярва. Ние сме малка държава. Хората няма да им вярват. Ние винаги, разбира се, допускаме статистическа грешка. Не може да разчитаме, че информацията е 100%, но е ясно, когато тя е коректна алгоритми за масивите данни и какви са възможностите. Алгоритмите при тези обемни масиви а, също са сходни а, на тези, при които и да е научно-изследователски изпитвания. Знаете, има а, учени, които извършват много надежни изследвания и други, които не извършват толкова надежни изследвания. Проблемът е същият. Полицията може да вярва или да не вярва на данните а, и на тяхната истинност, винаги трябва внимателно да подхожда и към алгоритъма, и към самото изследване. По време на следствените действия винаги се мисли кое може да е вярно, кое не е. За това полицейска дейност, която почива на прогнозиране за определени видове престъпления в определени зони работи, но това не може да бъде свързано с прогнозиране, свързано с конкретна личност. Благодаря. И аз благодаря. So the first answer is to the private vendors. Um... Първо, относно частните е, продавачи. Е, има компании като Pride Pod, които се използват в Великобритания. IBM, например, е, използва обществено достъпни данни, за да калкулира дали беженците могат да се превърнат в терористи. На второ място, относно риска. Ян Албрехт говори за цвета на косата и дали той може да определи дали ще станеш престъпник или не. Така работят големите масиви данни. Аз говорих за това прогнозиране на личността. Отнесох се доста критично към тази компания, но моята критичност се основаваше на това, че те смятат, че могат да повлияят на американските избори. А, само, че предсказването на персонажа, на личността работи. Как работи? Ами, е, търсят се елементите или нещата, които един човек харесва във Фейсбук, да речем. Значи, ако някой харесва Бритни Спиерс, например, е, вероятно е невротичен или хомосексуалист, защото това са хората, които харесват, да речем, Бритни Спиерс. И така стигам до риска невротичността, например, създава проблеми, тъй като тя показва, че може да има психично заболяване. Това е чувствителна информация. Онова, което харесваш във Фейсбук, може да е защитено, може да не е достъпно до когото и да било. Ако се опиташ да направиш подобни прогнози, възоснова на други данни, придобити чрез смартфон, например, или правиш прогнози за това, доколко едно лице ще си плаща кредита, в зависимост от това колко често се дига телефона. Всичко това са примери за чувствителна информация, която се използва от хора, които работят с тези данни колко често използваш Twitter, например, какви са хората, които следваш. Всичко, което използваш в Twitter, всичко, което правиш и пишеш в Twitter, води до изтичане на чувствителна информация. Подобно проучване може и да стъпва на някаква научна основа, но шанса тези прогнози да са погрешни е изключително висок. В а, някои бази данни е на лице голяма вероятност всеки един от нас да се определи като надежден, ненадежден, невротик, неневротик. Много е трудно обаче да се види къде точно се намират тези бази данни, как са направени тези прогнози, как са съставени съответните профили, дали са точни или не. На следващо място, ние нямаме избор, това беше казано. Всъщност, има много неща, което, е, неща, които могат да се направят. Прозрачността не представлява универсалното решение. И аз вече ви казах защо. Има много възможности, тъй като има припокриване между заплахите за сигурността и личната неприкосновеност. На лице е и нуждата да се спре експлуатирането на данни. С други думи, генерирането на данни, които нямат нищо общо с съответната услуга. Много ми хареса куклата, изпълнена използвана от Норвежкия съвет на потребителите. Това е отличен пример. Той показва как се навлиза в личното ни пространство в къщи. Тази кукла генерира данни, гражданите не знаят, че се събират данни по такъв начин, те дори не подозират. И те няма да имат възможност даже да разберат, че са събирани данни, освен ако няма някаква специална научна разработка по този въпрос. И няма да има възможност да подадат жаба пред съответния орган. На следващо място, примера от САЩ. Тази компания има клон в САЩ, но това е британско предприятие до известна степен. Много различни дейности се извършват. Играчката, която видяхме, е напълно незаконна. Освен това има дефицит по отношение на изпълнението. Цената, която плащат компаниите за да не спазват законодателството за защита на данните, не е особено висока. И накрая по отношение на Китай, Китай много ни вълнува. Една шокираща новина която научихме от там, е свързана с така наречения е, резултат е, или индекс на гражданите. Какво се има предвид? Събира се информация от различни източници, за да се види до каква степен гражданите са добри граждани. Е, не става дума само за това доколко може да им се отпусне кредит. И накрая по отношение на правоприлагането, защо напочна, започнах с този пример от Кембридж Аналитика? Защото големите данни представляват и технология, и мит. Мита е, че тези данни дават точна информация и че решават проблеми, които не могат да бъдат решени по друг начин. От само себе си се разбира, че не може да има разумна правоприлагаща агенция или орган, който да разчита изцяло на, на, на такива данни. Има разлика между прогнози възоснова на съответното място и възоснова на съответната личност. Дори да се използват данни от полицейските регистри, трябва да кажа, че те също са изкривени. Те предоставят информация, която е е, с определен оттенък. Всъщност цялата тази информация разчита на заключения, косвени заключения, възоснова на нещо, което е извършено в миналото и то се прехвърля в бъдещето. Когато говорим за места, за прогноза за основа на конкретно място, може и да има известно основание нещо подобно да се прави, но не можем да говорим за прогнози въз основа на личността, защото рисковете са твърде големи. Благодаря. Благодаря на гост-ораторите за това, че отзивчиво отговориха на въпросите. Виждам, че господин Рисерт иска да каже нещо. Това е възможно, тъй като Имаме още малко време. Ще ви дам думата и след това ще дам думата на Ана Гомеш за заключителни бележки. За да кажа няколко думи за така наречения индекс, е, възоснова на статистическите модели. Е, този индекс или конкретният резултат, е, конкретното постижение за съответното лице, не, не, не, не дава точна информация за това кой е хомосексуалист или луд. Е, дава се по-скоро нещо като марш. Да речем между 0 и 1, някаква вероятност, някакъв процент вероятността някой да направи нещо. Полицията използва точно такъв тип информация. Е, или пък вероятност да дъвча дъвка след като изляза от парламента. Така стоят нещата. Методите, които се използват, естествено са различни, зависи как ще се използват, зависи как ще подходят математиците и статистиците. Има алгоритми за изготвяне на добри или лоши резултати. Ако при теб работят лоши хора, ще се погрижат тези лоши хора да се получи някакъв неблагоприятен марш или индекс. Така наречените модели на предсказване понякога правят е, грешки. Е, това е така. Но те дават е, не задължителна обвързваща стойност, а нещо като марш. Наистина това е просто граници. Това са граници на вероятността. Председателя. Много сте прав, когато казвате, че много зависи от програмиращите алгоритмите. Всеки може да реши какви са характерни черти на добрия гражданин в Китай. Дали някой пуши или не, дали това е показател за добър гражданин или пък дали звъни на някого по телефона нощем, дали може да се е, определи едно лице като лош човек само защото звъни на някого нощем. Разбирам, казва ораторката, че става дума за граници, за марш. Има обаче много системи, които казват или може да ти се отпусне кредит, или не може да ти се отпусне кредит. Системите за определяне на конкретни индекси или стойности са изключително рискови. Много често те засягат, да речем, кандидатите за работни места. Да кажем, че кандидатства за работа в Макдоналдс, където молба подават още много-много хиляди хора. А, дали ще ти се провери по някакъв начин и медицинското досие? Няма алгоритъм, който да е 100% точен. По силата на тези черни коти, както ги определям аз, се прави корелация между а, параметри, които са не особено ясни и някакъв а, резултат. А самата корелация е доста мъглява. И аз не мисля, че можем да говорим за някаква алгоритмична точност. Основният проблем тук е, че има нарушаване на равновесието между свободата на индивида и правата на другите, на компаниите, например. Благодаря, каза председателя. Всъщност ние сме в началото на процеса. Много можем да говорим за това, което ще стане в бъдеще. Сега ще дам думата на Ана Гомеш. Тя е докладчик по темата, която обсъждаме днес. Ще й дам думата за заключителни бележки. Всъщност, аз не съм водеща, макар и да съм докладчик, аз се уча. Отново казвам, става дума за процес. Чухме много заинтересовани страни, чухме, че има много ползи, но има и много рискове. Идеята е да сведем до минимум рисковете. Мисля, че от всичко, което чухме днес, стана ясно, че не можем да разчитаме на система, която изцяло разчита на някакво машинно изчисление. Или пък на решенията на хора, решения, които се взимат на различни нива – тъй като последиците може да са катастрофални. И тук не става дума само за кандидатстващите за работа. Какво да кажем за здравеопазването или за наказателното право? На следващо място нещо във връзка с правоприлагането. Най-важното тук е, че трябва да имаме добри професионалисти. И трябва да инвестираме в такива професионалисти, но и трябва да търсим най-високите стандарти, за да се справим с е, евентуалната злоупотреба с данни или пък с е, непредумишлената дискриминация. Няма време за да кажа всичко, което искам да кажа, ще кажа само, че изслушването беше изключително полезно. Вашия принос ще бъде взет предвид. Както каза Ян Албрехт, те първа започваме. И те първа осъзнаваме какво е въздействието на, на всичко това върху живота на гражданите. Ние не искаме никога да изпускаме от поглед човешките права. Всъщност ще се основаваме на общия регламент за защита на данните. Много е важно обаче да се определят точно проблемите, празните места, допълнителното законодателство, от което имаме нужда, макар че то може да не е под формата на законодателство. Може просто да е свързано това допълнително нещо, от което имаме нужда, с промяна в поведението. Благодаря, каза председателя на всички гости, на всички, които допринесоха за провеждането на днешното събитие. Желая на всички приятна вечер. Ще имаме последващи действия по тази тема съвсем, съвсем скоро. Благодаря.